Уважаеми колеги, нека да започнем работа. Моля да заемете местата си. За нас наистина е голямо удоволствие и чест да бъдем домакини на специални гости, които са представители на различни важни университети в Европа. Наистина се радвам, че сте тук сред нас днес след обяд. Ще ви представя нашите гости. Виждам, да, пет гости имаме ректори, професори от важни университети в Европа. Ако ми позволите, ще продължа на италиански. И така можете да използвате слушалките за превод. Можете да се изказвате на езика, на който предпочитате и имате възможност да говорите на предпочитания от вас език. Да, мисля, че след обед имаме много е, важна работа, защото е, от много време и много благодаря на Комисията по култура, която се така присъедини към моята идея. Смятам, че трябва в рамките на нашите компетенции да говорим е, да проведем по-директен разговор с европейските университети е, по две причини. Първо, защото, както знаете, сме много ангажирани в областта на засилването на образованието, за повишаване качеството на всичките системи в Европа и висшите включително. И имахме и сериозни доклади, които бяха направени от е, комисията. Имаше наскоро един много важен доклад – относно Болонската стратегия, процес от Болония. И е, колегата Сидоров се занимава с а, е, е, тези въпроси, но мисли за подкрепата, която ние оказваме новата програма Еразъм Плюс, което включва изключително много дейности, партньорство, между университети, научно-следователски центрове и така нататък, економи, економически също обекти. Това, разбира се, ни интересува ни вашето становище за това как, какво от тази гледна точка може да бъде подобряването на програмата, с която ние сме се ангажирали, въвеждането на съществуващите програми, като Еразъм, Еразъм 2020 и така нататък. Всичко това може да бъде една тема, която ни интересува и искаме да знаем какво е вашето становище, защото много университети участват също и в международни мрежи, не само европейски. Другата причина, която смятам, е, че е много важна, университетите стават все по- и по-важни, не само за това, което наричаме първата и втората мисия, е, обучението и научно-изследователската дейност. Това е че те са обекти на развитие, за развитие, което е свързано с възможността да се е, подпомогне на културата, на образованието, но също и в областта на иновациите, най-общо казано. Мисля, че е важно да се е, е, вземат под внимание всички тези иновации в технологически, в областта на чистите науки, обществените науки и така нататък. Така, много ни е, ще бъде интересно да проведем един такъв разговор днес. Е, е, университетите не трябва да се затварят в териториите, те трябва да участват в развитието. И е, по време на тази тежка криза, която е економическа криза, но също и криза, криза свързана с е, заетостта, която касае много млади хора, които излизат от университетите, но също и една идентична културна криза, така че имаме нужда от е, работа, не само по компетенциите и образованието. Знаете, че в момента се занимаваме с въпроса за новите компетенции в европейската, европейскията, европейския график за действие. Но всички другите наречени soft компетенции, които не са формални компетенции, които дават възможности, нещо като люпилници за млади хора, които излизат от университети. Така че ние се интересуваме също и от темата. Някои пропуски, слабости интересуват ни въз... различните възможности, които университети много често предоставят на младите, както по време на, на самото образование, така и откриване на нови възможности за работа и научно-изследователска дейност. Това е много обширна област. Видях и благодаря ви много за вашето участие, за вашия принос предлагам на секретарията да ги събере и да ги обнародва, защото става дума за много интересни неща, много полезни неща. Знаете също, че няма да имате много време за вашата презентация. За съжаление, даже много малко време, но днес ще дадем, ще ви представя най-напред нашите гости, преди да им дам думата. Отляво мисъс Маргарет Брюс, професор в университета в Дерби, която ще говори. Transformation through enterprise and innovation. quindi... И следователно, тук е също и ректора на Държавния университет в Салоники, който е в Тесалоники, в Солун и който ще говори за among university graduates when the economy is in distress and we understand so well <laughs> this distress. Eh, да, вече в Гърция сме се срещали в един драматичен момент, при който ние като парламент се борехме Гърция да не излезе от Европейския съюз и успяхме все пак да постигнем нещо, но си спомням добре неговия, неговия призив, драматичен призив да има помощ да окаже Европейския парламент помощ на Евро. Е, и е, тук нашия друг гост, който ще... Е, Професор Микел, не знае как се произнася, Шовчик, преподавател в университета в Дрезден, технически университет, който ще говори. И накрая мистъл Алберт Боймер, който е, е Project Manager в CSB System AG, е, който ще говори за... Това е много важна тема, симбиозата между е, университетите и бизнеса. Благодаря още веднъж за вашето присъствие, благодаря на колегите, които са тук. И сега вече ще разделим срещата на две части. Първата част ще бъде открита от госпожа Брюс и господин Скаки. Каки, прощавайте за произношението и ще има отговори, забележки на колегите. След това комисията ще вземе на думата. Благодарим за тяхното присъствие. И втората част другите, другите трима преподаватели и ректори, които ще взема думата. Про професор Брюс, сега ще за 14-15 минути ще има думата. Благодаря. <clears throat> Много се радвам, че бях поканен да участвам в това публично изслушване за ролята на, за ролята на университетите в предприемачеството и насърчаването на новаторството. Радвам се, че имам възможност да се срещна с председателя на вашата комисия, която не един път е демонстрирала своята подкрепа за тази тема. Университетът, на, от който, в който преподавам, заместник канцлер съм, ние държим много на върховите постижения, иновациите в предприятията за Европа. И това сме в района Европа, където това е особено важно. При нас някои от най- големите предприятия съвсем близко до нашия университет, Toyota, Rolls-Royce и други. И веригата на доставки, която завършва с тях, страда от липса на достатъчно квалифицирани хора. И работа на нашия университет, университетът Дарби, е да помогнем за преодоляване на този недостиг в уменията. Трябва, например, да помогнем на компаниите, на фирмите да назначават завършили нашия университет хора, които са местни и които могат да бъдат катализатори на по-нататъчната напредък, да насърчаваме връзките между бизнесът и академичните среди, за да насърчаваме иновациите. Ще се опитам да ви обясня как нашият университет сътрудничи с други университети в района и как се опитваме да работим заедно, за да а, може да колект, общо да се възползваме от големия потенциал на района, да намерим начини за да улесним контактите на фирмите и големи и малки с нас. Било големи предприятия, било малки и средни предприятия. Защото а, ние искаме нашите студенти, нашите талантливи младежи да бъдат подготвени да работят за международни компании, многонационални компании, както у нас, така и другаде. Тук на този диапозитив може да видите резултатите от това сътрудничество. 146 хиляди студенти имаме. Значи, 17 000 души преподаватели, създаваме 1300 33 хиляди нови работни места, т.е. не само създаваме а, работни места, но създаваме и а, реални активи. това сътрудничество е много важно за нас. Ето, видите представа за фирмите, с които работим в нашия район. Университета в Дарби, а, а, така да се каже, е генетично а, обословена неговата склонност към новаторството и предприемачеството. Подкрепяме економическият растеж с сътрудничество с всички фирми в региона. Редовно работиме с регионалните лидери, било а, от а, местната власт, било от бизнеса, било от а, гражданските организации, за да можем а, да спомогнем за реализирането на регионалните приоритети. Като, като заместник канцлер, вице-канцлер, работя с други ръководни, ръководители за да може от тези усилия да се възползват не само нашия университет, но и са други. Опитваме се да задържаме завършилите нашия университет в региона. Искаме нашите студенти, нашите завършилите нашия университет да бъдат на най-високо възможно ниво и самите те да добавят стойност към онези, които работят в фирмите, в които постъпват. Наред с това, държим на академичните умения, като работим с такива световно известни фирми, като Rolls-Royce, които също държат да работят с нас. Насърчаваме предприемачеството, което има независима стойност, помага за това нашите студенти, завършилите да бъдат назначавани на работа, където те, където те стават катализатор и мотор на промяната, като генерират, разбира се, и приходи и стоеност. А както и другите колеги, колеги сигурно споделят този, тези принципи, а въпросът е как постигаме това, за което говоря. В университетът в Дарби преживяваме сериозен процес на промени, за да бъдем полезни за бизнеса и бизнеса да иска да работи с нас. Работим а, с фирмите а, така, че онези, които техните служители да бъдат а, добре подготвени, а също така а, ние сме така начало на а, система за стаж на хора, които преминават обучение през университета. И те се вливат след това в, в а, трудовите ресурси на фирмите, с които работим. Работим с бизнеса, а, за да а, сме сигурни, че а, подготвяме а, кадри, които са от полза за промишлеността. Взимаме предвид приоритетите на различните отрасли и подготвяме хора за транспорта, логистиката, производство на най-нови продукти и прочее. Стремим се да развиваме много дисциплинарни умения у нашите студенти, за да могат те с успех да работят в местната промишленост и местните общности. Имаме фонд, в който участват 18 милиона местни бизнесмени чиято цел е да насърчават предприемачеството. Тоест, този, този фонд, този фонд с, казах, 18 милиона подпомага регионалният растеж. Имаме също и фонд по Европейският фонд за регионално развитие. По него имаме 10 милиона инвестиции за, в, в транспорта, доставките, логистиката. Имаме също и схема, в която участват 800 малки и средни предприятия и някои от средствата по Европейския фонд за регионално развитие отиват за насърчаване на иновациите и някои от тези програми фактически отиват за насърчаване на студентите да започват нови предприятия, така наречените стартап. И финансиране, умения и по всички възможни начини подпомагаме тези прохождащи компании чрез кластерите, които сме сдаваме. А да ви кажа още малко нещо за това как насърчаваме иновациите и създаваме активи. Работим с Университетският институт, за да създадем възможности за бизнесът Института работи и с академичните, с преподаватели от университета, с академичните среди, за да може да се задоволят нуждите на бизнеса. Т.е. става дума за една двупосочна, двупосочен обмен между бизнеса и университета. Ето тук един пример за трансфер на познания. За обмена ни с една група за производство на полимери. Имаме те също така и програма чиято цел е да насърчава новаторството у нашите студенти. Имаме предприемачи, които работят с нас, помагат ни да идентифицираме талантливите студенти. И а, а, след това те работят, а, установяват фирмите, които трябва да бъдат подпомогнати, за да станат устойчиви и успешни бизнес начинания. Да а, обобща а, какъв е. Опитваме се да използваме пълноценно потенциала си за работа с бизнеса. опитваме се нашите е, преподаватели е, също да могат е, да създават активно активи, да насърчават иновациите. В нашия научно-изследователски център Опитваме се е, мултидисциплинарни инициативи е, да е, насочваме към решаване на проблемите. Целта ни е да помогнем на младите талент, таланти да развиват уменията си, да върват напред, като развиват собствените си умения и създават ценности за всички. Благодаря, съжалявам, че времето ни е кратко и ще помоля всички да спазват времето, да впишат времето, което им е отредено. Благодаря ви за вашата лекция. Сега давам думата на ректора на университетът в Солун, Периклес Миткас. Той ще говори за предприемачеството в студентите, за които завършат университета, когато економиката страда. Благодаря, госпожо председател. За мен е истинско удоволствие да бъда сред вас, уважаеми госпожи и господа в Комисията по образование и култура в Европейския парламент. Ако ако прочетете заглавието само по себе си, вероятно ще си кажете, че няма никакъв смисъл. Ще си зададете въпроса как може да се изпълни това, а отговорът не е толкова очевиден. Около 15 години бях в Съединените щати като студент и като представител на академичните среди – Имал съм много разговори с представители на различни сектори, на бизнес сектора. Аз се занимавам в сектора на компютърното инженерство, но когато се върнах в Гърция през 2000-та година, осъзнах, че в Европа и по-конкретно в Гърция нещата са малко по-различни. Европа няма същия опит и история в използването на университетите като мотори или двигатели за развитие и растеж, защото трудно можем да прехвърлим технологиите, които се генерират в университетите към частния сектор. Ситуацията, според мен, е по-тежка или по-малко производителна при придвижване от север на юг и от изток на запад, с извинение към страни, които са изключени от това правило. Насърчаване на предприемачеството сред студентите, сред вишистите, когато економиката е в тежко състояние. Аз ще дам пример и от Гърция. Гърция е страна, която е в тежко економическо положение през последните няколко години. И виждате на слайда, че между 2008 и 2013 година минус 25% е намалението на БВП почти същото, което се наблюдава като развитие в Европа след Втората световна война. След период от все години на урязване на бюджета, това най-тежко се отразява върху а, об, об, обучаващите се, а, притока от чуждестранни преки инвестиции има изтичане на мозъци от Гърция, което може би е в полза на други европейски страни и извън Европа. Виждате 200 хиляди вишисти, които напускат страната и това са данни от преди две години, а сега към днешна дата тази цифра е вече около 300 хиляди. все пак няма недостиг на човешки капитал в Гърция. Това е един доклад от миналата седмица от СДФОП и тук виждате къде има недостиг на работна ръка в 28-те държави членки на Европейския съюз. Това са петте основни области. Някои страни са изключение, защото те имат все пак достъп до професионалисти в тези области. Гърция присъства в 4 от тези пет Младежите от Гърция искат да напуснат страната. 55% от тях казват, че искат да отидат в друга страна и много от тях наистина напускат страната. Аз съм ректор на а, университета в Соло, най-големия университет в страната. И ако знаете къде се намира град Солун, вероятно ще се съгласите с мен, че е много близо до няколко града в, на Балканите, важни градове в различни страни, които също се борят за по-голям растеж. Голям университет, 78 000 обучаващи се, най-големия изследователски институт в Гърция, освен това. Със сериозна изследователска и научна дейност – с над 3000 млади хора, които работят по изследователски програми в университета, отвъд редовно наетите. Студентите в бакалавърска степен. Тук ще ви дам примери от тази година различни международни награди в областта на инженерните науки, в, от Microsoft програмата Imagine Cup, а също така и в областта на роботиката и електромобилите. Студентите наистина се справят много добре в дисциплините, участват в извънкласни дисциплини, но трудно се реализират на пазара на труда. Това въжи за цяла Северна Гърция. Въпреки, че Солун е много обещаващ център в областта на технологиите и науките, присъства сред водещите 20 университета в Европа с висока конкурентноспособност и отпускането на стипендии. Все пак не можем да генерираме достатъчно работни места, така че да запазим тези кадри. Тук виждате а, тази а, тройна а, спирала за кадрите, университетите и а, държавното ниво. Разбира се, има нова, нова нагласа в града. Около 1 милион души са жителите, важно пристанище, 4 университета, 9 изследователски института, около 150 хиляди са студентите в бакалавърска степен и 20 хиляди обучаващи се в магистърска и докторска степен. По този начин ние обслужваме Гърция в северната част, а също така Обучаваме и работни кадри за различни части в, например, общините, различни региони, иновативни зони, бизнес паркове. Една от последните инициативи е един инкубатор, където малки групи студенти или пък вишисти могат да изпробват различни идеи, комуникират си с представители на различни бизнес начинания. Идеята е да се постави фокус върху развитието на меките умения. В Северна Гърция има няколко сдружения, които участват в различни клъстери – през последните години се организират различни конкурси и състезания, така че да се изберат най-добрите студенти и те да получат работни места. Тоест има много дейности, чието резултат е наистина ръст и развитие в Солун. Има различни места и среди за съвместна работа. Те се финансират най-вече от предприятия, от дружества в чужбина. Има някои положителни примери за софтуерни компании, които се занимават с изследователска дейност инженерство в Солун и изнасят производството си в Съединените щати и други части по света. Но все пак разминаването между възможностите в града и потребностите на хората, за да се почерпят идеи и те да преминат от изследователските центрове към пазара, няма как да се запълни. Университетът има собствен кариерен център и услуги за студентите, а също така и отдел, който се занимава с предприемачество, където се предоставят консултации за новостартиращи предприятия. За първи път ще организираме един изследователски панаир в Солун, където ще участват всички университети и изследователски а, институти в страната, за да демонстрират а, постиженията и резултатите си. Този панаир ще се проведе през май 2017 година ректорите и професорите, а и политиците осъзнават, че университетите не би следвало вече да бъдат образователни острови, а катализатори за растеж и развитие. Това е тяхната роля и по този въпрос сме говорили с колеги в други страни, например в Бостън, в офиса в Масачузетс имаше подобно събитие. Аз присъствах на тази среща с колеги от изследователския център в Солун, така че наистина да представим университета в Солун като наистина успешен център за развитие. Искаме да използваме, разбира се, и капацитета и потенциала на представителите на гръцката диаспора, защото има много хора по света, които се опитват да помогнат на Гърция да преодолее кризисната ситуация. Има конкретни резултати. Някои предлагат работни места или пък стъжански програми, стипендии, партньорства и така нататък. И ще приключа с едно предложение, ако ми позволите. Може би наистина е, си струва да го обмислим. Наистина, университетските професори и изследователите по света са, се интересуват най-вече от публикации и финансиране за изследователска дейност. Те се интересуват от броя на публикациите и позоваванията, които се правят към техни публикации. Малък е интереса след като една научна творба се публикува, след като вече е осъществена публикацията. Ето защо можем да установим един преходен индекс за предприемачеството, за да се прави оценка на патенти, продукти и така нататък. В тази оценка да участват не само професори и изследователи, но и студентите, които се дипломират от университета и вече са активни на пазара на труда. Ето защо наричам този индекс на предприемачеството. Това не означава, че трябва да престанем да оценяваме професорите по утвърдената методика, но може би трябва да им даваме награда и за постигнат висок индекс за предприемачество. Това е една допълнителна възможност. В Гърция основният проблем, очебийният проблем, който много често се пренебрегва е финансовата и политическата криза. А ако страната не се възстанови и не се върне в правилния път, няма как да се привличат местни инвестиции. Полагаме всички усилия, разбира се. Благодаря. Председателката, да, благодаря. Това е изключително важно и много интересно всичко това, което очертахте във вашето изказване. Наистина много интересни предложения очертахте в изказването си. И така, преди да дам думата на следващите колеги, ще приканя представителите на комисията представители на отдела за иновации и предприемачество. Имате възможност за коментари, а след това ще чуем и колегите от нашата комисия. Заповядайте. Да, благодаря, госпожо Коста. На първо място ще се извиня, че не постъпвам както е прието по традиция. Може би трябваше да изчакам останалите колеги да се изкажат, но ще трябва да си тръгна по-рано. Моля да ме извините. На първо място благодаря и поздравявам госпожа Коста и колегите за организирането на това събитие. Да, споделяме вашето виждане, че това е важен въпрос. Въпросът за ролята на университетите в насърчаване на иновациите и предприятията предприемачеството и връзката между университетите и света около тях. Бизнес света, но не само този свят, всички структури на регионално и местно ниво. Ако ми позволите, ще а, насоча вниманието ви към неща, които протичат в момента, които се осъществяват и а, по които работим в комисията, за да видим дали те съвпадат а, с а, нещата, за които и вие а, говорихте. И от 2008 година Комисията подпомага един бизнес форум с участието на университетите. А това е платформа, в която участват представителите на двата свята. И комисията наистина е един модератор, обединяваме хората от бизнес средите и от академичните среди, които да говорят за общите си интереси. Това се прави на пленарно заседание в Брюксел на 3 години, но важното е, че се посещават различни части в Европа. Например, тази година бяха проведени три форума. Един в Виена, един в Финландия и един в Донастия, Сан Себастиан, в страната на баските в Испания – това са събития, на които представители на бизнеса, на академичните среди могат да участват заедно, за да обсъдят какво могат да направят заедно и какво могат да направят едни за други. Това е наистина един много интересен и ефикасен форум през годините. Както казах, това е платформа за комуникация, но наистина има две конкретни инициативи, които проистичат от този форум и които се финансират по Еразъм Плюс. Започнахме с една идея, а именно да се разработи онлайн инструмент, който да е насочен към иновациите. Става въпрос за един въпросник, от инструмент за оценка, който да се използва от академичните среди, за да се прецени до каква степен съответния университет е отворен и предприемачески настроен. Този инструмент беше създаден преди няколко години и вече е доусъвършенстван, използва се вече от повече от 800 университета, основно в Европа, но не само. И това, което е може би по-важно, е, че се използва този форум с съответни инструменти. По този начин се създава една общност. Общност от хора, които говорят помежду си, така че да се направи необходимото, за да се превърнат тези среди в по-предприемачески. Комисията улеснява и посредничи за срещите между тези групи, ако желаете, можем да ви изпратим линкове към тази платформа, за да се запознаете с нея. Много лесно можете да добиете представа. Това, което е интересно е, че инвестициите са около 600 хиляди в началото, а сега вече наистина резултатите са впечатляващи. Второто основно развитие, което се финансира по Еразъм Плюс, е едно действие, което е насочено към познанията, а именно организирането на консорциуми от представители на университети и бизнес средите, които да работят заедно и по този начин да се създава ново съдържание, учебно съдържание, нови курсове, нови дисциплини или пък съществуващите да се оформят по нов начин, като фокусът се поставя върху присъствието и участието на бизнес представителите в тези дисциплини и курсове. Да се учи чрез практическия опит. На този етап вече около 40 дейности се финансират. Те са относително нови. Не е лесно да се каже какви са конкретно резултатите. Средносрочната оценка по Еразъм ще се постарае да даде отговори на тези въпроси. Това, което се получава обаче са ентусиазирани участници, които комуникират помежду си. По този начин представители на университетите и бизнес средите а, общуват помежду си. А, те комуникират по учебното съдържание. Понякога, когато се а, говори за партньорство между бизнес и университетите, се говори за учредяването на конкретни компании, които да работят на територията на университета. Тук обаче представителите на бизнес средите и университетите работят по учебното съдържание, което да бъде в по-голяма помощ за студентите. Мога да спомена още един елемент. Жалко е наистина, че сега взимам думата, а не по-късно, след като чуем и професор Шевчик, който ще говори за регионалното ниво, иновациите в уни... университетите на регионално ниво. Но когато представителите на университетите и бизнес средите работят заедно в подобни форуми, те говорят много бързо за тяхната роля в регионалните стратегии за развитие. Много бързо, а, когато участвахме в този форум в Донастия, в Сан Себастиан, се наблегна на тези, тази стратегия. В Генерална дирекция култура и образование се стараем да осъществим връзки с колегите от Генерална дирекция регионално развитие. Именно като поставим фокус върху този елемент за предприемаческите стратегии и иновациите. Но трябва да кажа, че всичко това е на доста ранен етап. Много често Колегите от Генерална дирекция регионално развитие казват, че има региони, които искат да развият интелигентни структури без да поддържат контакт с университетите, което е странно за нас. И съм сигурен, че лекторите днес тук, гостите ще се съгласят с това. Но това е въпрос, това е тема, по която искаме да поработим през идните периоди и комисар Шевчович наистина е решен да работи в тази насока. Той се обърна с молба към нас да генерираме идеи как може наистина да се работи в тази насока. Какво трябва да направим, за да интегрираме повече ролята на университетите в едни такива регионални и местни структури. Госпожо председател, вероятно ще говорите по тази тема следващия път, когато има представител на комисията. Мисля, че това е достатъчно достатъчно от моя страна и това ще помогне за ползотворната дискусия. Благодаря. Това беше много полезно, което чухме. Искам да припомня две неща, че вече е, знаем, очакваме всъщност, беше съобщено, че в следващите месеци ще бъде представена на комуникация относно модернизирането на висшето образование и смятаме, че тези изслушвания ще бъдат изключително интересни за вас, също и за да се разбере какво представлява университета и какво правят университетите и да се взаимства с това предложение. Другия въпрос, който е много важен, по който без съмнение ще изготвяме бъдещи стратегии, ще говорим на нашите заседания, е за по-силното сътрудничество с комисията Реджи, която се занимава с кохезионната политика. Смятам, че това ще е много полезно. Самата аз имам а, опит в а, моя регион и разговаряхме, общувахме с местните университети. Много е важно да се държи е, сметка също и за изпълнението на програмите в областта на кохезията. Благодаря много. И сега давам думата на колегите, които искат да се изкажат. Вече има искания. Колегата Рибачка. Моля. Much, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата лектори А, отстъпвам. Отстъпвам ви, ако искате да се изкажете първи. Първа. Благодаря за интересните лекции. Стана дума, че университетите са катализатори. на растежа. Но катализатор е само ускорител. Лесно е да бъдеш начало на иновациите в една добра економическа среда. И когато инвестициите са концентрирани, когато инвестициите са пръснати и не са достатъчни за насърчаване на иновациите, това не е така лесно. Тоест, първото заключение е университетите като пионери на иновациите трябва да бъдат част от една взаимно допълваща се дейност, която тръгва от плана Юнкер, Хоризонт 2020, научно-изследователските програми и а, е, стимулиращи а, е, решения чрез данъчното облагане. Въпросът ми е до каква степен Хоризонт 2020, който скоро ще бъде обект на преглед, дава възможност на университетите да участват в е, научно-изследователската дейност. Запозната съм с програмата на Складовска, която очевидно е, е в полза на повишаване качеството на докторатите. Какво е вашето впечатление? И до каква степен вашите университети се възползват от е, помощите, финансовите безвъзмезни помощи по Хоризонт 2020. Благодаря, благодаря ви за вашите лекции. Особено съм доволен, че университет, с който съм свързан, е тук. Няма да кажа кой е този университет, ще ви оставя да отгаднете. университета се съревновават за най-добрите студенти. как постигате баланса между това да сте партньори и конкуренти? Как модернизирате също така научната програма в светлината на кризата от 2008 година? Има ли нови предмети, които се преподават на гръцките студенти в резултат на кризата? Бихте ли казали, че най-главните пречки пред бизнеса в Гърция са, мисля, че те са преди всичко административни или от културен характер? И нещо, което комисията спомена, представителя на комисията спомена. Създаването на стартапи. предприемачеството като понятие, което помага на целите университети, а не само, примерно, на инженерните факултети или факултетите по науката. Създава ли се по този начин един културен, а, една културна атмосфера, която би помогнала и на други факултети, литература, философия и така нататък. Благодаря, благодаря ви за вашите лекции. Имам въпрос към госпожа Брус. Интересувам се през какви проблеми сте се сблъсквали, когато се опитвате да създадете тази система – Мисля, госпожо председател, че темата, която обсъждаме днес е много важна и нивото на лекторите е много високо. Но преди всичко, трябва да кажа, че преди 20 на години студентите в Гърция, пък и в цяла Европа, завършваха университетите, лесно си намираха работа много по-лесно, отколкото сега. А днес е, има страхотно голяма безработица сред е, завършилите университета. 42% в Гърция сред младите. 42% близо, подобно е в е, Испания. 20%, 2,3% за цялата еврозона – И въпреки това Европа много бавно като че ли решава този въпрос. Не говоря, няма да говоря дълго, тъй като знам, че нямаме време. Така че това е въпросът, който искам да ви задам. Голямо впечатление ми направи това, което казахте за вашия университет. Как ви насърчавате науката и във връзка с промишлеността. Прекарал съм 10 години, 10 години от живота си в, в Обединеното кралство. А, говорите за 7 университета, които си сътрудничат. Ако успявате да ги накарате да си сътрудничат, а, дори 2-3 университета, моят опит показва, е трудно да бъдат въвлечени в общо дело, в сътрудничество. разбира се, академичната работа е преди всичко основанието за съществуване на университетите. А какво правите, за да може да работите заедно с фирми като Rolls-Royce, например? Не искам в никакъв случай да омалуважа постигнатото от вас, но бих искал да знам малко повече подробности. Как го постигате? ректора на университетът в Солун би бил много горд, ако може да направим нещо подобно. В Солун също сме постигнали немалко. Аз бях ректор на Критския университет в течение на 3 години. Там условията бяха много по-добри. Въпросът ми е как университетите решават а, проблемите, как взаимодействат с политиците. А, взаимодействието с политиците исторически не е особено добро. Надявам се, че днес то е по-добро. Обикновено политиците се опитват да се намесат а, а, в автономните университети. било моят приятел ректорът на сол, университета в Солон, било другите, нека ми отговорят на този въпрос. Говорим, непрекъснато говорим за промяна, но изглежда, че тя не е на лице особено много. Това беше доста сложен въпрос, за да може да му се отговори в няколко минути, но давам ви думата за отговор. По въпроса за Хоризонт 2020, той има основно значение, което той дава възможност, ни дава възможност да работим заедно, взаимно да се допълваме и да развиваме е, научно-изследователския потенциал по определени проекти по програма Мари Кюри. Тя подобри качеството на, на докторските дисертации. Мисля, че това е една чудесна програма за стартапите, за прохождащите предприятия. Те са резултат от една култура на предприемачеството, която е така дълбоко вкоренена в нашия университет, част от на, <clears throat> нашата на ДНК, така да се каже. за да може да помагаме за създаване на бизнес възможности е, чрез самия бизнес. Да създаваме възможности на завършилите нашия университет да, да започват свой собствен бизнес. Е, за предприятието в е, е, Мидлендс това е нещо сравнително ново. Водят се активни дискусии за това какви са взаимните нужди. Но, разбира се, съществува и съперничество – ние сме се споразумели да работим заедно в някои а, области. Има други, в които това не е възможно. А, специално внимание обръщаме на теми, където на програми, в които може да използваме възможностите на няколко университети, вместо всеки отделно да се опитва да а, набави необходимите му ресурси. Това е нещо, което се признава като полезно за всички участници в университети. на, моят, не беше отговорено на, на въпросът ми. Това е съвнително ново партньорство, а, така че сега като че ли сме още преживяваме меден месец. Но, а, местните а, власти а, се опитват да формулират а, приоритетите за региона. Т.е. това не е само работа, в която участват университетите. Примерно една група а, обединени около веригата доставки, което постъпват в тях. Опитваме се да видим какви са конкретните нужди на университета. Това, разбира се, се отразява в учебната програма, нещо, което беше зададено, въпрос, който беше зададен. Целта ни е обогатяване на съдържанието на научно-изследователската работа, на преподаването а, по този начин. Тази а, съвместна работа. Как университетите, каква е ползата за университетите от научно-изследователската дейност? В Гърция университетите са публични, те не, обучението не се заплаща, ще ви дам някои, ще ви цитирам някои числа. През 2009 университет Аристотел е получил около 45 милиона а, за а, оперативни разходи и 25 милиона за научно-изследователска работа. Това е през 2009. През 2016 година университетът е получил 12 милиона от правителството, при положение, че броя на студентите е нараснал и е, 15 милиона за научно-изследователска дейност. Научно-изследователските проекти е, са от огромна полза за университетите, които не получават публични средства. начина по който тези програми са структурирани в Европа, структурирани в Европа изисква синергия между университетите и а, е, другите участници, но все пак е, трябва да кажем, че резултатът не е особено а, положителен, а, тъй като след приключването на проекта а, резултатите не биват е, използвани достатъчно а, добре. Може, в това отношение работата може да се подобри. Какви са резултатите в Гърция? През последните 7 години а, имаше текучество а, сред преподавателите. Една голяма част се пенсионираха, те не бяха заместени от нови преподаватели. Така че не е много лесно да променим а, учебната програма, след като просто не идват, не постъпват нови преподаватели в университета изборът, който студентите правят, също се променя. По-малко се, са насочени към дисциплини, които водат към а, участие в публичната администрация и в правителствените а, органи. А, сега повече се търсят дисциплини, които ще им дадат възможност да постъпят на работа в промишлеността. Сега нещо за синергията между университетите и бизнеса. Както професор Матакатис спомена, това зависи от правните норми в съответната страна, а също така и зависи от менталитетът и от бюрокрацията. В Гърция менталитетът е такъв, но мисленето е такова, че университетите и промишлеността са две съвсем различни неща. Сега този подход, това мислене в момента се променя. И сигурна съм, че то се променя много по-бързо в останалите европейски страни. Ако погледнем, ако погледнем как се преливат нещата от север на юг, от запад на изток. Но вероятно ще може да има полки, които бихме могли да предложим. има какво да научим от другите. Попитахте а, дали политиците задушават университетите, защото се опитват да се намесват в тяхната автономия. А, нещата не са лесни. Променя се законодателството почти всеки месец. Говоря за последните две години и трудно е а, е, човек да гради а, е, върху плуващи пясъци. А, е, какво очакваме? А, мисля, винаги съм смятал, че университетите трябва да сочат пътят на, за развитието на Европа. В тях е, е са налице експертните знания или най-малко би трябвало да развиват такива експертни знания – И предвиждам, че в бъдеще а, университетите, които не произвеждат нови знания, ще изчезнат. Хората ще могат да се учат по различни начини, навсякъде, по всяко време. Няма да им е нужно университетското образование, такова, което беше в миналото. Университетите обаче, които генерират нови знания, ще ще останат, ще оцелеят. Тоест, необходими, необходими са университетите, те имат нужда от подкрепа, а от подкрепа нужда имат и хуманитарните дисциплини, както някой тук спомена. Но, несъмнено, университетите ще се променят. Много ми хареса това заключение и го споделяме. Това е голям а, отговорност на университета, но също така и за правителства в Европа да осигурят условията, за да може да се учи с максимално чувство за отговорност, свобода и всичко да върви това към един траен устойчив растеж, свързан с иновациите, с интелигенцията, с социалните аспекти на економията. На економиката. Благодаря ви много. В този момент тук се надявам, че колегите ще ме извинят, ако е, Брекзита не може да държи сметка за важността на сътрудничеството между университети в областта на научно-изследователска дейност в интерес на младите хора и че ще изгради чувство за отговорност и ние ще имаме и такова чувство за отговорност, защото университета не може да се изолира. Благодаря. И сега давам думата на другите трима преподаватели. Аз вече представих тези преподаватели. И сега. Професор Лонги, професор Шацик Allora, adesso noi abbiamo... Сега, тук е новия панел. Много интересен. Тук е, са още трима преподаватели. Професор Лонги е ректор на, както вече казах, на университета в Анкона, в Маркезите. Сигурна съм, че ще изразя чувствата на всички наши колеги, като кажа, да изразя нашата солидарност с това, тъй като знаете, че маркезите всъщност бяха, бяха имаше много сериозно земетресение, много хора пострадаха. И така давам думата на професора. Той ще говори за предприемачеството и Бонжорно <coughs> e grazie. Добър ден и благодаря за поканата. Моят университет е, е установен в е, региона на Маркезите, където е много силно за, е, занаячеството е много е, засилено. Това е малък регион, но може да произвежда все още много интересни неща в големи количества. Друг един елемент, който е много важен за региона, това е малък регион, 1800 души, <laughs> жители, които живеят 152 хиляди предприятия. Така че има едно много голямо разпространение на предприемачеството в този регион. на всеки хиляда жители 100 предприятия. Така че има един много сериозен капацитет за предприемачество, което е исторически признато. Много интересни и много прости предприятия съществуват, но това, което ние се стремим да предложим като университет, е да насърчаваме предприемачеството да облечем всичко това с познание и да насърчаваме този нов вид на създаване на предприятия. Не само да се разчита на уменията, но също и на знанията, които в известен смисъл университета, както беше казано предварително от колегите, може да засили, да даде, да развие. Така че смятам, че това е ролята на университета, ролята, която трябва да играе. И вярвам, че Европа има нужда от много предприемачество, най-вече в новите поколения. Има нужда да има такъв капацитет за предприемачество и това предприемачество е добре дошло, разбира се, но създават нови възможности да променяме нещата и се стараем да осигурим условия, за да може младите да из, измислят работа за себе си и най-вече за другите. Това е което се стараем да направим като модел в университета на територията, защото ние сме един териториален университет и е, ние се вдъхновяваме от условията на тази територия и се опитваме да дадем на тази територия резултатите, особено най-вече като знание, защото тези, всичко това е полезно, необходимо за а, предприемачеството. А, всичко. Знанията са необходими за това. И, както преди малко беше казано, тази, това съзнание, които се а, натрупват, това е което искаме да направим. Как, как го правим? По различен начин – Както беше казано, има някои модели, научно-изследователски центрове, които сътрудничат помежду си капацитета да насочваме, да ръководим младите в, е, да създават предприятия, но всичко това се прави чрез, е, също и чрез е, научно-изследователската дейност, създаваме стартъп, нови предприятия. Това е началото. Началото е много важно, защото, но не е достатъчно това, защото след това трябва да се създадат всички тези връзки, да, тези отношения, които са необходими, за да може да се развиват идеите, защото идеите пък имат нужда и от финансиране. Първата презентация говореше за много голяма нужда от предприятия, особено когато се за от финанси. И университета, освен че насърчава научно-изследователската дейност и споделя резултатите и с предприятията, но с, най-вече с нашите студенти, каква е стратегията, която ние предприехме, за да насърчаваме този вид дейности? Това е и заглавието, за, заразата, т.е. взаимния обмен на опит. Е, по някакъв начин да се опитваме да насърчаваме да чрез радикални иновации ежедневната иновация, това е да се действа по-добре, отколкото е, е работено предишния ден. Така че това, което правим, не е достатъчно и ние търсим друг вид иновации – и много често това са резултатите от научно-изследователска дейност, но най-вече сравнението и натрупването на знания. Тази идея, която искахме да създадем, това беше една лаборатория, нещо като фабрика, нещо като магазин, като дюкян, е, където различните идеи се срещат и в известен смисъл се засилват една с друга. Тоест създадохме една лаборатория за зараза, една много проста лаборатория, в която идеята е, как да кажа, да се заразяваме с различните други идеи, които чуваме, виждаме. Е, и там се срещат студенти от различни дисциплини, от различни нива. От първи курс, от втори, от трети. И търсиме в известен смисъл да създадем някаква взаимна връзка с, между тях и индустрията. И това нещо много добре работи в рамките на политиката, която насърчава Европа, т.е. специализацията. Във всеки, всеки регион създава своята специализация, включително и в маркезите има такава специализация. И в известен смисъл промишлеността се обръща към университета, за да засили тази специализация. Освен това, в, на тези места се проследяват се проследява класическата траектория за учене, ученето, за да се стигне до предприемачеството. това е, всичко това почива на груповата работа, communication, уменията за комуникация. Това е също много важно, което е основно при предприемачеството. Това е един от, може би един от аспектите, които е много най-важните и за нас това, което искаме да направим е основно. Създадохме и такива лаборатории, класически лаборатории, места, където се провеждат нашите курсове и нашата научно-изследователска дейност. Всеки ден, естествено, се опитваме това да е пространство, което да е творческо и да може да, да бъде отворено, за да може хората да се срещат и да обменят знания. Най-важното нещо е, което, например, се опитахме да, опитахме се да е, пуснем в действие този проект, най-вече с университета от Урбино и Мачерата. Това са, е, те са в областта на хуманитарните науки. Нашето е по-скоро техническо. Опитваме се да смесваме нещата, да комбинираме различните компетенции, именно за да осъществим а, тези проекти. Нещата а, очаква се от нас, ние сме инженери в новите технологии да измислим някакви иновации, но опита, който имахме в тези лаборатории, е, че именно студентите по медицина и по земеделие, например, са тези, които най- предлагат най-добрите иновации в областта на новите продукти, на новите услуги. Е, имаме също инженери в информатиката, економисти, които е, имат необходимите компетенции, за да, да придадат идея, е, енергия на тази идея. Но най-интересните идеи, които идват от студенти, които са Smart Specialization, това, което така ние създадохме с тази лаборатория, е, това е всъщност, е, намалихме разликата и разстоянията между различните специализации в е, областта, философи, лекари, техници. И с всички тези компоненти в известен смисъл бяха смесени и доведоха до много интересни резултати. Защото се опитахме да засили максимално разнообразието и оттам идва тази зараза, която наричаме, тъй като разнообразието може да доведе до ситуации, които са непредвидими. И именно там се раждат най-добрите иновации и това ни е, всеки ден се измисля нещо ново, за което преди ден никой не е мислил. И засилването, това е начин да засилим и предприемачеството. И ние следим всичко това, но най-вече даваме необходимите компетенции. Това е работа на университета и той ще продължи да го прави. Така че, най-кратко казвам, може да кажем, че нашия Схилаб е един европейски модел, модел за сравнение и се стараем да раз... засилваме разнообразието, да създаде възможности за университетите, по-скоро отколкото хомогенност, да уеднаквяваме. Защото сме убедени, че когато се сблъскват различните култури, различните опити, могат да, може да възникне една Европа, която има капацитет, необходима капацитет за конкуренция, за съревнование, да, да, да разнообразява своята култура, своето богатство. Това е много важно, това е основно. И това го защитавам лично с всички сили, но ние всички ще го защитаваме заедно с нашите студенти, които споделят с нас тези възможности, защото Европа е изградена от разлики. Европа трябва да се възползва от тези разлики и да намери в тези разлики начина да създава нови възможности. Това е елемента, който е най- най-голямото предимство, което ние имаме. Ние се забавлявахме да развиваме една идея за туризма в макрорегиона Адриатика Оника, да създаваме нови опити между един а, опит, между един регион и друг с а, други съседни страни. Опитахме се в този регион да създадем предприятия в определен сектор, т.е. културния на туризъм. Направихме го, вече 3 месеци работи, 25 участници има и 18 бизнес предприятия, които бяха развити в тази област. И всичко това насърчава и показва културата на тези региони. Както казах първоначално, когато става дума да се изготви един бизнес план, да има кой да помогне на студентите да го направят. Възможността да се оцени след това дали една идея е осъществима, това е работата и пак на университета. За съжаление, времето ми изтече и за да приключа, още един пример как а, ние се съчетаваме тези, тази стойност на университета в тази част на Европа, в Адриатическо-Юнийския университет, ние създадохме а, едно а, ядро, една мрежа между университети, и се опитахме да използваме инструментите, които Европейската общност предоставя на, на нас, както е разъм и в известен смисъл търсихме да насърчаваме е, мобилността на студентите и преподавателите, защото, пак казвам, е, когато се съчетаят е, разнообразието и е, е знанията, се създават нови възможности. Благодаря на професор, беше много интересно всичко това за това отваряне на този макрорегион, и адретическо юнийския регион, което включва и също някои балкански страни. И това, че вие обвързахте увързахте е, университета в определена мрежа и благодаря, че говорихте за разнообразието като един е, елемент, който е добавен стойност за Европа. И сега давам думата на професор Шефчик, от Техническия университет в Дрезен, който ще говори за ролята на университета и новите предприятия и регионалните иновации. Моля. Yes, thank you very much. Um, I'm gonna talk about... Благодаря. Аз ще се спра на ролята на университетите и новостартиращите предприятия в Европейската регионална стратегия за иновации. 4-5 слайда съм отделил, за да подчертая каква е ситуацията в Дрезден и имам един слайд, който е посветен на препоръките, които бих отправил към европейските политики. Надявам се, аз съм а, отговарям за иновациите и предприемачеството а, и ръководя инициативата, която ще ви представя. Така че ще имам а, привилегията да ви запозная с моята ежедневна работа. И така, тук на картата виждате Саксония. Това е регион, който наистина има конкретна иновативна стратегия, както е оформена от а, държавата. Тя се опитва да свърже хората, обществото, университетите, а, заедно с няколко големи предприятия. На вебсайта на провинцията Саксония можете да намерите много подробна информация. В Саксония процеса на преструктуриране въпреки че започна малко по-късно след обединението, но този процес на преструктуриране е, преобладава и в момента економиката като цяло изостава в сравнение с средното ниво за Германия. Освен това, економиката се определя от малки и средни предприятия, в Германия, но а, това е много типично за нашия регион. Има много малко големи предприятия и голяма част от тях са привлечени в региона от а, д, публични а, финансови инструменти. А, някои от тези големи предприятия са фабрики, заводи, а не централи на корпоративни центрове честотата, гъстотата на университетите и изследователските центрове в Саксония е над средното. Ако се запознаете с статистическите данни за това колко патенти са регистрирани ще, в Германия, ще видите, че Саксония води и един от университетите в региона се нарича университета на, а, за постигане на съвършенство, благодарение на една чудесна инициатива в Германия. Съпоставката между новостартиращите компании и университетите има добра съпоставка между нашия регион и съседни региони новостартиращите предприятия могат да генерират иновации. Университетите създават основата, те нямат възможността да направят последната стъпка към пазара. Така че наистина те се допълват и това може да бъде едно много положително развитие. Новостартиращите предприятия могат да помогнат на един регион или университет да навлезе в нов бизнес сектор, в който не, не е присъствал съответния университет. Това се случва в нашия регион, но и в други. Например, тук мога да дам като пример Дрезден и други. Ако може да се привлече необходимия талант, това, с това разполагат университетите и повечето от талантливите хора, с изключение на професорите, остават за ограничено, ограничен период от време университетите могат да направят връзка с дисциплини, например инженерни науки и компютърни науки, а новостартиращите компании могат да направят връзка между компетенциите по цялата верига и развитието на маркетинга се превръща в конкурентно предимство. Университетите могат да предоставят голям набор от изследователи, които биха били недостъпни от компаниите, поне в региони като нашия, където нямаме големи а, изследователски компании. Може би ситуацията е по-различна в регион с силно развита автомобилна индустрия, където има много изследователски компании или пък фармацевтични компании. В противен случай тази комбинация е, трудно се постига, но тя е много важна. Това, което правим в Техническия университет в Дрезден е една инициатива, наречена Дрезден съществува. Тя свързва университети и изследователски центрове извън рамките на университета в нашия град и в околността и имаме около 20 до 25 развити успешни новостартиращи предприятия, които имат добри перспективи за развитие. Те се финансират с рисков капитал. Освен това, има и допълнителни ползи, като например допълнителни средства от безвъзмезна помощ, които помагат на предприятията да доусъвършенстват идеите си. Ако има успешни резултати, те насърчават бъдещото партньорство между съществуващото предприятие или дружество и изследователския център. Нашата инициатива се съфинансира от Европейския социален фонд, а също така и от бюджета на провинцията. Това, което можем да направим, е да очертаем три категории. Първоначалната категория е свързана с предоставянето на информация. Тук попълваме пропуските в познанието в някои училища в Германия, но също така и в университетите като цяло. Знанията от първа ръка за това какво се търси на практика, не са толкова изчерпателни. Ето защо понякога видни предприемачи изнасят беседи и лекции пред стотици ученици и студенти, така че те да добият представа как работят предприемачите. Освен това, се занимаваме и с практически занимания. Осъществяваме контакт с предприемачи и така разкриваме потенциални идеи и осигуряваме помощ. Броя на идеите варират между 70-80 на година. Това не е много голям брой, но поне това е наистина добро начало с предизвикателни идеи. На следващо място образованието. Тук не става въпрос само за академичното образование, а по-скоро за предприемаческо, практическо обучение за учени във всякакви сектори, които нямат умения в областта на бизнеса или пък меки умения, финансиране на новостартиращи компании и така нататък. Третата колона е консултации и подпомагане. Разполагаме с екипи, които а, в които има представители на университетските среди, но те имат и конкретен практически опит. В нашия екип в университета в Дрезден се опитваме да работим с тях като спаринг партньори, но също така да осигурим консултации, съвети и сътрудничество. И Имаме около 20-25 новостартиращи компании за година. Повечето от тях са високотехнологични. Много често за тях е много трудно да сформират екипа, а за другите е точно обратното. Хора с добри умения, които се опитват да пласират на пазара личните си умения. Така че наистина това е доста обещаваща инициатива. Помагаме на високотехнологични компании, но и на не чак толкова технологично развити новостартиращи компании. В крайна сметка има дългосрочни проекти за сътрудничество между университетите и новостартиращите компании. Има достатъчно средства, които се събират, така че основателите, потенциалните основатели на такива предприятия да имат готовност какво правят европейските политики? Те трябва да използват механизми като Европейския социален фонд, но също така и други средства, други източници, най-вече в две направления. От една страна да помагат на университетите да изпълняват проекти като тези, които ви очертах, но също така да помагат и на хората в университетите да осъществяват обмен на практики. Как точно се осъществява а, и реализират тези умения между различни региони. Трудно е да се приеме и да се допусне, че тези инициативи могат да се осъществят със собствено финансиране. Това доста дълго време беше нормата в Германия, но няма как да се осъществи. Новостартиращите компании няма как да осъществят това финансиране не само защото не разполагаме с необходимите инструменти за инвестиране. Рисковите капитали, които финансират стартиращите компании, много трудно достигат до възвръщаемост на инвестициите през последните години защо да очакваме, че ситуацията ще е по-добра с университетите? Средствата трябва да дойдат от някъде. За съжаление, вината се хвърля върху университетите, но университетите са един лост който може да генерира повече публикации и събиране на повече а, външно финансиране. Новостартиращите компании не са приоритетни в списъка университетите могат да се променят, но се изисква финансиране. Освен това, има и допълнителни инициативи за обмен на добри практики. Тук могат да се избегнат пропуски и недостатъци, като други региони и университети, които участват за първи път, а вече натрупалите опит могат да им помогнат на базата на опита, който са натрупали, така че да се осъществят успешни и ефективни проекти. Благодаря. Благодаря. Да, беше много интересно, което разказахте и най-вече да се използват е, този призив, да се използват европейските фондове, които са интересни ресурси за едни стартиращи фирми. И също и е, относно развитието за, на териториите, в които работят университетите. И сега последния говорител, давам думата на господин Алберт Войнер, който е Project Manager който ще говори за висшето образование. Тази симбиоза, която направихте между академичния свят и предприемаческия свят. Много благодаря за поканата. Създаването на симбиоза между академичните среди и бизнеса е много важна работа. В, на нашият, е, е, при нас може да видите връзката между академичният е, и бизнес света. Академичният свят и бизнеса. А, Използваме а, софтуер в областта на фармацевтичната промишленост, химическата промишленост. И, а, и това са четири решения, където имаме, виждаме съчетанието между софтуер и хардуер. И това е процесът, който включва компоненти на, на хардуер също така. на разположение на 20 езика. Става дума за международна фирма. Работим с партньори и технологични и научни институти. Миналата година получихме награда като работодател, който също така помага на семейния живот. Също така предлагаме академична подготовка. за да се попълнят празнотите в, в, в, в уменията, които са необходими в, в областта Аркан. Съществува значителен потенциал за подобряване на работата в тази област. В областта на Хансберг, чрез местната промишлена камера, камера а, а, работим за а, набавяне на необходимите умения. Виждате раз, разстоянията между различните градове, Мюнхен, Гладбах, Ахен, Дюселдорф, Кьолн, където са университетите, студентите могат да изберат в кой университет да отидат зависимост от транспорта, възможностите за квартира, разходите по обучение и така нататък. Работим заедно с факшули в Кьолн. Има курсове, които завършват с бакалавърска степен по економика, информатика и също така и економическа информатика. имаме два вечерни класа, а също така и съботен курс. Виждате необходимостта от разширяване е иллюстрирана тук. Курсовете са предназначени за хора, които искат да получат допълнителна квалификация, която да е целенасочена към определени области. Имаме четири нови лекционни зали. Инвестирахме 5 милиона евро за тази цел. Е, е, ние е, знаем какво се очаква от нас и се опитваме да подобрим трансфера на знания между политехниката в Вахен и бизнеса. А, нашият а, университетски комплекс ще бъде разширен, за да може да приеме повече студенти от е, региона. Е, сътрудничеството ни с Кьонската политехника също така е много добро. Около 30 е, души клас се възползват от възможностите за електронно обучение. Това, това е една а, частна политехника, която обучението струва около 360 евро за, на месец. Толкова струва горе-долу и найема, толкова горе-долу и найемат на месец за един на, на жилище. Тоест, еднакви са разходите и за обучението и за квартира. Имаме независим курс по общ менеджмент, ресурсово планиране, мобилни изследвания и прочие. Пазарът налага изисквания за по- високо качество на информационните и комуникационни технологии. Петнайсет до 20 студенти редовно се записват в софтуерните програми. В момента сме започнали един пилотен проект за компютърно лицензиране а, обучение. А, значи главното ударение е върху иновациите и образованието а, помага на всички, които биха искали да инвестират в тази област а, в дългосрочен план. А, очакваме а, значи, да се изправим пред нови предизвикателства за нашите клиенти и за всички, които искат да се възползват от възможностите за обучение в нашия регион. Благодаря, много интересна информация. Има някои колеги, които искат да вземат думата, така че ще моля благодаря за тези три много интересни презентации. Господин Зевчик, това, което разказахте, обяснява много добре колко е важно да се развие не само доброто образование, да се поращат добри идеи, но също да се учат младите как се ръководи едно предприятие, как се ръководи едно счетоводство, как се попълват различни данъчни декларации и така нататък. Всички тези дребни въпроси от чисто практически характер, може да има най-добрите идеи в света, но ако не знаем откъде да започнем, всяко ново започващо предприятие е осъдено на провал. Така че смятам, че вие много добре намирате правилния баланс. Не само трябва да се подготвят технически хората, младежите, не само трябва да има добри идеи, но трябва тези идеи да бъдат посъществими. Тъй, че въпросът ми е следния, и той касае също и другите двама гости. Има ли сътрудничество между, например, търговските промишлени камери, е, камери и е, държавните служби, дали има ня, някакво проследяване на развитието, не само средносрочен и дългосрочен е, аспект, дали това съществува в, в Италия, например. Да се следи тази дейност. Каква е връзката, която може да се установи между различните участници? Така, има и други искания. Колега Морган. Per, eh, i relatori per... Най-вече благодаря за това, което беше представено. Имам само два-три въпроса. Първият ми се струва, че още веднъж е, се появява една е, разлика, е, в известен смисъл твърде силна в Европейския съюз. Защо го казвам? Защото Въпросът е как да се съревноваваме в международен мащаб. Например, след изложението в Шангай бяха започнати много дейности и където това, тази зараза и личните отношения са чудесни. Романо Проди много пъти каза, че има километри лаборатории, които са близо до предприятията. Защо го казвам? Защото проблемът е също за предприемачеството, за започването на тези стартъп. И що се отнася до университети, ми се струва, а всъщност приложената научно-изследователска дейност каква роля има? Казвам го, защото това носи много на тази приложната наука, носи много за предприемачите, но е позакъсняла. И в този смисъл искам да зная в този момент, както казахте, каква е връзката между научно-изследователската дейност и дидактическата дейност в университета. Като погледна какви са публикациите в този момент, ми се струва, че си струва, мисля, че си струва да се види каква е международната рамка, с която ние така и така ще се сблъскаме. Благодаря и сега колегата Георгиус. Θα είμαι πολύ σύντομο και πάλι τουλάχιστον έτσι ελπίζω. Ще бъда съвсем кратък. Вие споменахте, Споменахте, че имате около 100 а, стартапи, прохождащи предприятия на 1000 души. Едно на 10 души, така ли? Грешно съм ви разбрал, може би. И искам да попитам какви са тези предприятия, какви са тези прохождащи предприятия, тези стартапи. А, много впечатляващо е това, което ни казахте до сега. Аз бих казвам по-добра дума, не заразяване. Заразяването е, има отрицателна съдържание, отрицателна конотация. Осмоза е много по-хубаво. Осмоза е дума, която е, е, е, е хем гръцка, хем на английски се използва. Това е много добър пример. Може би трябва да кръстите по друг начин това, което правите. Голямо впечатление ми направи и е, лекцията на господин Чефник. Шефник. Госпожо председател, трябва да кажа, че е, вторият е, кръг от нашите разговори е много добре организиран, по-добре организиран и много полезен. Трябва да кажа, че връзката между университетите и стартапите е много важна нещо като пинг-понг, но много пъти той се играе без мрежа, като че ли този пинг-понг, този, тази тенисна маса. Искам да попитам колко е необходимо за едно прохождащо предприятие, за един стартап, за да стане истински бизнес. и за да може да започне да играе с университетите. Тук има немалко проблеми и, и трябва да кажа, че обаче, че до тук дебата ми се вижда много интересен. Благодаря, Георгиус. Благодаря. А, благодаря, господин Боймар. Много интересно беше а, вашето предложение за ролята на политехниките и университетите в, в селските райони. Не, не трябва да се спи, полагаме усилия само за да помогнем на хората в големите градове. Трябва да мислим и за онези в земеделските райони. Искам да попитам, има ли подобни инициативи в други части на Европейския съюз или само в вашият регион се наблюдава подобно нещо? И накрая, господин Неков. Извинявам се, че не можах да присъствам на презентациите, но темата ми представлява голям интерес. Тук що идвам от Комисията по земеделие, където се обсъжда новата реформа в обща селскостопанска политика след 2020 година, една от трите теми беше за селските региони. В тази връзка, от личен пример ви го казвам, има IT специалисти, които в България завършват в големите градове и после остават там. Как може да направим връзката между селските региони и предприемачеството и иновациите, тъй като един път човек устрои ли се в един голям град, там отиват и всички компании. И реално а, изсмукват се малките градове, селските региони, се изсмуква човешкия ресурс и после ние не можем да го върнем пак в а, селските региони. Как може да използваме предприемачеството и иновациите, за да върнем този човешки капацитет в селските региони? Благодаря. Благодаря. Искам само да добавя и два въпроса. Става дума за тези компетенции. Е, селските области съществуват факултети по е, земеделски там науки е, и така нататък. Ще разбера по-добре, ако то, в този профил имате някакво сътрудничество и дали това е достатъчно, за да може директно да, хората да преминат в предприятията или пък има не, нещо вътрешно в някакви допълнителни профили в университета? Тоест, или може би добавяте някаква част от обучение, което по принцип не е в тази земеделска академия, за да може да се осъществи и тази осмоза, както предложи колегата Граматикакис. И другия въпрос касае патентите. Много от вашата научно-изследователска дейност може да получат патент или пък някакви важни иновации, които могат да се превърнат в фактор за економически приход. Тоест, в този гледна точка, от тази гледна точка, какво може да се направи повече, за може да се каже, че за университетите, примерно, регистрират а, а, патенти, но съм убеден, че може да се направи нещо повече и ще бъде полезно от наша страна ние да работим и да не загубваме от поглед, че научно-изследователската теория, изследователската дейност, било то теоретична или приложна, може да има много друг изход, нали, чисто академически или който резултат да се прехвърли в предприятието. Also es ist so, wir sind ja mitten auf dem Land bei uns. Äh, das heißt 30 Kilometer. Ние сме в един селски район. 30 км сме от сравнително голям град. И Казва се, Господ помага на тези, които сами си помагат. Значи, имаме на лице е, инфраструктурата, трансфера на знания от университетите към бизнеса е нещо, което е възможно. Но тези, които искат да, да бъдат учени, да се обучават, трябва да се помогне. трябва да... Безспорно това става в университетите. политехниката за която говорих, е един от малкото примери в Европа, където бизнесът и академичните среди работят заедно по този начин. Политехниките са така много гъвкава форма на образование и ние се опитваме имаме патенти, над 120 патента в различни сектори. Опитваме се след това да ги продадем, да ги предложим на пазара. И опитваме се да помогнем на хората сами да се учат, сами да набавят знанията, които са им необходими. И е, ще продължим, разбира се, да работим а, в сътрудничество и с големите университети. А, им, няколко въпроса имаше. А, а, трябва да кажа, ние като университети, трябва да кажа, че не можем като университети да направим много за прохождащите, за стартапите, защото ние не можем в никакъв случай да се конкурираме с частния сектор в това отношение. Но прохождащите предприятия, с които имат голям потенциал, обикновено стават много бързо независими от университетът, от който са се породили или от който произлизат. А, и аз затова не се безпокоя за тяхното бъдеще. Ние като институция им помагаме във всичко, което можем. А по-късно, разбира се, си сътрудничим. Колкото до камерите, търговските камери, по места, ние работим с тях Опитваме се да подпомогнем получаването на безвъзмезни помощи на онези, които започват нов бизнес. Но в крайна сметка, ние като университет, а те като търговски камери, фактически обслужваме различни кръгове. Те обслужват бизнеса, търговските предприятия, а ние обикновено технологически ориентираните стартапи, е, които се произхождат от университетите. Работим съвместно с тях, е, но не можем е, да иземаме едни други своите правомощи или, работата си. Ние оказваме неакадемична помощ на стартапите. Аз не бих могъл да правя това, ако, ако нямах допълнителни средства. Иначе щях само да се занимавам с преподаване в моята катедра. Нямаше да мога да помагам на прохождащите предприятия. В а, Германия съществува тази идея. Тя е Хумболдова идея за свързване на научно-изследователската и преподавателската работа. И в моята катедра а, ние а, имаме, правим изследвания върху рисковият а, капитал и финансирането чрез рисков капитал така наречения venture capital. и, очевидно дейността в тази област може да се съчетае. Да, въпросите са не малко. Ще се опитам да отговаря на всички или поне на по-голямата част. Съществува такава мрежа от по, по цялата територия на Италия от камери. Цялата тази дейност на предприемачество се почива на една екосистема, която се състои от различни асоциации, предприятия, търговски камери, банки, които могат също и да финансират този вид дейност. Ясно е, че не може да имаме капацитет да се състезаваме с лаборатории, които са стотици километри дълги. Ние може да имаме вертикални лаборатории, много специализирани. Може да използваме, разбира се, резултати от другите лаборатории, но това е така, предизвикателството, защото е, има тези лаборатории не може да се състезаваме с тях, но може да ги използваме. Ще дам един прост пример – Значи, разпространението на GSM-ите, което почиваше на технологията и технологическата интеграция, на разпространението, базирано на една много проста идея. Всъщност, предплатената, предплатената карта, СИМ, с която ние е, включваме договор без да има договор. Това е всъщност инструмента, който направи така, че се разпространиха GSM-ите клетъчните телефони. И после пристигаха и други технологии, технологии, технологични решения, но идеята беше, идеята за услуга, която идваше от една нужда. И това е по което ние трябва да работим и там трябва да се състезаваме, разбира се, в осмоза, защото е ясно, че това са различни компетенции, които се съчетават. по-добре, разбира се, да се... Затова казваме зараза, не толкова космоза. Идеята е комуникация. И е, университетите продължават да развиват тази, е, тази идейност за иноват, новаторските стартъп. Е, процента на новаторските стартъп в Италия е, е, е, по-голямата част се върти около университетите. В нашия регион количеството новостартиращи е, фирми в Тренто, около университета на Тренто, е, е, е, много голяма и университета развива тази дейност на катализатор, както казах вече, защото съществува възможност. Имаме човешки капитал, който е чувствителен, качествен, не толкова количествено голям капацитет имаме възможност за създаване на възможности, за възраждане на, за възникване на нови идеи. И нашата кариера почива на оценката е, на това, което ние създаваме, научно-изследователската дейност. Така че е съвсем ясно, че има възможност е, да се е, да се помага на, на младите предприемачи. В Италия тръгнахме от именно тази оценка. Видяхме и, и видяхме как могат да бъдат използвани резултати на университетите. И научно-изследователската дейност дава възможност за, за растеж на предприятията. И малките предприятия, за които говорих одеве, тези, които са по-малко от 10 души, това са семейни фирми, те са най-вече 95% от предприятието, те 150 хиляди там, които говорих за маркес, това са предимно семей, семейни предприятия. Какво произвеждат? Произвеждат Made in Italy. Това, което е качественото, качествени обувки, дизайнерски предмети или облекло и така нататък. Е, и тези предприятия са изключително е, конкурентоспособни. Но има един проблем. Ако трябва да се състезаваме с километрите лаборатории, разбира се, една малко предприятие от 10 души няма такава структура да се състезава. И затова има нужда от мрежа, някаква, някакво сливане, някаква система, която да може от тези малки предприятия, от тези разлики, които съществуват в великите предприятия, да се създаде капацитет за конкуренция. Не само териториално, но и световен мащаб. Така че е, предизвикателството е глобализацията. И в нашия регион ние приехме тази ситуация и търсихме в известен смисъл и тези малки предприятия да участват е, на пазара. Иначе няма да съществува бъдеще. Така че идеята е в тази разлика, разнообразие да се създаде тази, тези възможности. В Италия е, имаме тази ситуация, която е много прилича на земеделските зони. При нас е са планински. Знаете, че имаме апенините са в Италия. Имаме проблеми в момента с земетресения, но цялата Италия е Апенините, което е една не много обитаема зона и в известен смисъл това може да има възможност да се разширяват тези територии. И европейските и национални политики, които могат да оценят тези разлики, това ще бъде много полезно, защото и в съществува качество на живот, което е много високо и така че може е, да има стимули, за да се върнат хората в тези региони. Това такива случаи съществуват много в, на много места в Европа. Благодаря за така страстно произнесената реч. И сега е, аз искам да кажа, бяхме, много щастливи да ви чуем, да ви видим, да се срещнем с вас и ще помоля секретарията, ако може да вземе текстовете ви, които са много важни, много ценни и да могат да бъдат разпространени след другите колеги, не само в нашата комисия, но и другаде. И да бъдат публикувани на нашия сайт. Само три неща искам да кажа. Първо, ние сме много внимателни и сме много разположени, така че ние сме постоянни събеседници, ваши събеседници. Защото, както знаете, ние проучваме в този период, заедно с Комисията по заедостта, всичките нови компетенции и това ще бъде за нас едно сериозно предизвикателство и мисля, че може да ни бъдете много полезни в Става дума за модернизирането на висшето образование също и иновациите. Ние ще бъдем много заинтересовани и също да, може да се обръщаме към вас. Освен това, мисля, че освен задействането на програмите като Разъм, Еразъм Плюс или някои други, които са в областта на сътрудничество, ни се ще по-добре да се работи, по-добре да се постигнат целите с по-голямо участие на университетите, не само в, е, по отношение на мобилността на студентите, но и другите ключови е, моменти, като Еразъм, например, да се установи, да се засили партньорството е, и да университетите да играят по-централна роля. Така че мисля, че ние оцелихме, когато казахме, че има интерес да имаме така е, допълнителен разговор за третия, третата роля на университета като актьор, като участник, но вътре в самата е, академична област да се развиват такива стратегии. Това, което разказахте, беше много интересно. Мисля, че Европа ще трябва да даде, в този смисъл, да даде повече внимание на, на, на тази роля, идеята за развитието и възможността да се открият възможности за новите поколения, но също и възможности за научно-изследователска работа, за предприемачество, за стартъп. Предполагам, че е много полезна опита с нетворк. Различните университети и мрежата от университети. Това, това бъде, може да бъде изключително полезно и интересно. И искам да се спра и на Ренкин, когато комисарият Василио предлага, предложи това а, класиране на университетите. А, знаем, че това е много деликатен случай. Ние се питаме каква е степента на интернационализация на елементите, за които се държи, а, които се вземат внимание. Тези критерии, този критерии, например капацитета да се развива предприемачеството, това може да бъде нещо, което също да разгледаме и да предложим на генералната дирекция. Мисля, че е много важно. Е, това, което казахте, всичко беше много полезно и интересно. Вашите презентации е, обаче ще бъдат пуснати в е, обращение. Благодаря ви още веднъж. Добра работа и ще продължим да сътрудничим. Благодаря. Eh, eh, eh, Искам да ви напомня,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 Значи, утре в 3.30, а в четвъртък ще гласуваме за за а, а, така наречените а, промишлености, творчески промишлени.